Nine... Уважаеми колеги, вече е 9.47. Нека сега продължим с заседанието на комисията. Предстои да разгледаме съвместно точки 5 и 6 от дневния ред. Ще открием дискусията по становищата на АФЕТ за предоставяне на гаранция от Европейския съюз на ЕИБ за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза и е, становището за гаранционен фонд за външни дейности. Те са тясно свързани точки. Европейската инвестиционна банка е най-голямата инвестиционна институция на Европейския съюз и около 10% от операциите са насочени извън Съюза. Гаранциите за външните операции са мощен инструмент, който допринася за постигане на целите на Съюза. Искам също да припомня, че предлаганото разширяване на мандата, заемния мандат на Европейската инвестиционна банка съответства на инвестиционния план, представен от е, председателя на Европейската комисия Жан-Клод е, Юнкер в речта му за състоянието на Съюза през септември и би трябвало да допринесе за по-добро справяне с причините за миграционните процеси. С тези думи давам е, възможност да се изкаже е, нашият изтъкнат колега, господин Кукан, който е докладчик. Благодаря, господин председател. Както казахте, е, двата проекта са част от по-общия план за инвестиции извън Съюза, на който ще се спрем по-късно. Първият проект е свързан с разширяване на заемния мандат на Европейския инвестиционна банка, както в количествено, така и в качествено отношение. Тоест, стремим се да разширим гаранциите на Европейския съюз за външните операции на съюза и да приспособим мандата към събитията напоследък, в частност миграционната криза. Разширяването на мандата ще е, позволи е, да се е, включи в него и инициативата за устойчивост за страните на юг от Съюза и за Западните Балкани. Целта е да се опозотвори съществуващия резерв от 3 милиарда евро. Същевременно въвеждаме мандат за частния сектор и заемане от него с цел със средства на стойност 3,2 милиарда евро да се работи за отстраняване на причините за миграционната криза. Втората част на пакета е създаването на гаранционен фонд за външни дейности. По отношение на становищата ще кажа, че приветствам и двата проекта на комисията – Инициативата е много сложна, много сложно е всички части на този пъзъл да бъдат наредени правилно. Ще споделя няколко думи за мандата за външно кредитиране. Това може да бъде нощен механизъм за постигане нашите външни политически цели, но се нуждаем от фокус, от ясна насока. Прекрасно е, че може да се използва този механизъм за преодоляване на основните причини за миграцията, но сме длъжни да имаме предвид и стратегическите си цели. Ако обновеният мандат за кредитиране допринася за разширяване на дейността ни в Западните Балкани и в страните на юг от Европейския съюз, трябва да се увеличи таванът за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Тук съм съгласен с предложението на комисията. Съгласен съм също обаче, че това увеличение няма да е достатъчно с оглед на другите ангажименти, които сме поели с оглед на тежки кризи, в частност тази в Украина. Предлагам е, да се увеличи допълнително таванът е, до размер 35,8 милиарда, за да се финансират дейности на изток и на юг от държавите членки. Като тук може да се извърши и прехвърляне между таваните за отделни регионални дейности. Вярно е, че това увеличение, което предлагаме, е доста амбициозно, особено като се има предвид, че не знаем докъде можем да разтегляме бюджета. Готов съм да дискутирам по тези въпроси, но не ми се иска да извършваме други виртуални увеличения, освен ако не знаем откъде ще дойдат парите. Освен това, подкрепям идеята в доклада на ЕИБ да се даде възможност да финансира проекти, съгласно новия мандат за кредитиране от частния сектор, преди да влезе в сила това решение, така нареченото складиране в кавички. Най-сетне смятам, че трябва да разширим прозрачността по отношение на проектите на Е и Б, особено тези, които се финансират чрез финансови посредници. Винаги искаме прозрачност и, и никога тя не е била достатъчна по тези въпроси. Що се отнася до гаранционния фонд? Накратко. Съгласен съм с техническите корекции, внесени от комисията, може би с изключение на предложеното прехвърляне на управлението на гаранционния фонд в ръцете на комисията. Мисля, че за сегашния период гаранционния фонд трябва да продължи да се управлява от Европейската инвестиционна банка. В момента Наш приоритет трябва да бъде да създадем възможност за максимално ефикасно управление на гаранционния фонд, но не изключвам отново да се прехвърли фондът към управленските функции на комисията. Но там е необходима по-обща уредба за финансовия инструментариум, който ще използва комисията в контекста на новата многогодишна финансова рамка. Затова трябва да започнем достатъчно рано дискусията за общите финансови инструменти, с които разполагаме. И това трябва да стане достатъчно рано преди дискусиите за следващата многогодишна финансова рамка. Аз искам да благодаря на колегите, които работят с мен, докладчиците в Сянка. Готов съм да се срещам с вас по всяко време, когато имате нужда, защото досиетата са тежки и трябва да вложим много труд, за да изготвим отговорно своето становище. Благодаря, уважаеми колега Кукан. Имаме време да разискваме този въпрос до 10.15. Ето кои колеги искат да се изкажат. Гил, Башияр, Люзинг, Хаутала, Сариус, Волски и Шахаузер. Господин Петър ли също? Бих казал, че всеки от тях разполага с не повече от две минути. Госпожа Гил най-напред. Благодаря. Благодаря на господин Кукън като докладчик. Аз съм докладчик Сянка от името на нашата група и приветствам предложението на комисията да разшири мандата на Европейската инвестиционна банка с цел да се разшири помощта на страните в на транзитно преминаване в Западните Балкани, където минават бежанци. Мисля, че би трябвало в съседните страни да се създаде по-голяма економическа устойчивост и това е една от основните части на ефективния и холистичен подход, който би трябвало да възприеме Европейския съюз по отношение на миграцията. Съгласна съм с голяма част от казаното от докладчика. Ако се включат нови области към този мандат, трябва да има и количествени, и качествени изменения в мандата, за да може да се извърши новата дейност правилно. Това е особено важно за е Б. Предлага се увеличение от 32,3 милиарда евро на тавана, но това няма да е достатъчно, за да се изпълнят целите на глобалната стратегия на Европейския съюз. Не става дума само за дейност в Украина. Както казахте, тук ще ограничим рязко дейността си в Азия, където основно работи ЕИБ и то по линия на борба с промените в климата също въжи за Южна Америка и за Африка. Да, трябва да се привличат нови страни към дейността на ЕИБ. Миянмар, Куба и Иран, те могат да имат стратегическо значение за нас и за това подкрепям искането на Европейската инвестиционна банка за по-нататъчно разширяване на мандата с още 6,2 милиарда. Но за да може инвестиционният план да бъде ефикасен, е важно цялата дейност да бъде съобразена с основните права. И ако ми позволите, нека кажа няколко думи и за втория доклад, защото става дума за два доклада. Председателята ми имаме мина оратори и за това сме много притиснати от времето. Трябва да приключим в 10.15. 20 секунди стигат ли ви? Искам да подкрепя казаното от докладчика, а именно, че се нуждаем от дискусия за външното кредитиране в структурно отношение включително като разискваме и въпроса за управлението на гаранционния фонд, но може би това ще го разискваме двустранен порядък с докладчика. Благодаря, господин Вашир. Приветствам доклада на колегата Кукан. Искам само да направя една или две бележки. Е, когато е, не ловите риба вместо хората, ги научите как сами да ловят, е, те имат храна до края на живота си. Мисля, че трябва да обърнем внимание на уменията, и на възможностите за работа, които са в основата на тази миграционна криза. И разбира се, трябва да има прозрачност за това на къде вървят парите и как се оползотворяват. Благодаря, госпожа Лезинг. Благодаря, съгласна съм с докладчика по-точно по отношение на измененията му, които внасят известни уточнения, а именно социално-економически действия за борба срещу първопричините на миграцията. Приветстваме увеличаването на бюджета за подобни действия. А, що се отнася до изискването да се увеличи обема на кредитирането за частния сектор, тук сме настроени доста скептично. В миналото стана ясно, че акцентът върху частния сектор в помощта за развитие е от полза най-вече за западноевропейските и като цяло европейските фирми. Това за тях е източник на нови приходи, но не е от полза за отраслите по места. Против подобна тенденция сме, освен ако не се постанови изрично, че действията ще са насочени само към отраслите по места, а не към дъщерни дружества на дружества от Европейския съюз. Кредитите трябва действително да се предоставят в полза на економиката и на хората по места така както се изисква в предложението за изменение. В миналото, за съжаление, 60% от помощта за развитие де-факто се връщаха обратно в Европа. Така не може ефикасно да се преборим с първопричините за миграцията. Що се отнася до прехвърлянето на управлението на гаранционния фонд на комисията, Съгласна съм с позицията на докладчика и с неговата обосновка. Ще трябва да изчакаме комисията да излезе с ясна обосновка за това свое действие. Госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. При цялото ми уважение към познанията, които господин Кукан има в тази област, нашата група е, се отнася скептично към това да се отпуснат повече средства за кредитните операции на ЕИБ, тъй като комисията много ясно е заявила, че е, може би няма да има откъде да се вземат парите, освен ако те не бъдат привлечени от съществуващите инструменти за развитие. И каква е същината на проблема? Въпреки усилията си, е Б не постига високите изисквания, които стоят пред една истинска банка за развитие. Е Б е, има много малко познание във връзка с измерването на постигнатите резултати. Твърде неопитна е в е, работа е, с така наречените е, държави с крехки ситуации, най-малко развитите, тези, които са най-неустойчиви, а, за да може да се а, упражнява някакъв ефект, да се постига някакъв ефект чрез средствата за развитие, трябва голям опит в работата именно с тези страни. А, затова а, не мисля, че трябва да се възлага чак такова доверие на Европейската инвестиционна банка да извършва тази дейност. Аз мисля, че първоначалното предложение на комисията е по-добро, а именно управлението на гаранционния фонд да се прехвърли към комисията. Има един е, фундаментален проблем е, с по-голямата част от решенията, които трябва да вземаме днес във връзка с е, сътрудничеството в областта на развитието и политиката в тази област. Е, ние всички е, сме се вторачили в е, първопричините за миграцията. Както каза е, колега преди мен, по-добре е да дадем въдицата в ръцете на хората, да ги научим как да ловят риба, за да могат те да станат самостоятелни и независими до края на живота си. Така че при цялото ми уважение към колегата Кукан, оставаме скептично настроени и що се отнася до прехвърлянето на толкова много отговорности на Европейската инвестиционна банка на този етап и към увеличението на средствата. Благодаря. Сариуш Волски. Никой не може да ме надмине а, в а, борбата с миграцията, която а, ни заплашва от към юг, но това не трябва да става за сметка на същото и важните ни дейности на изток. Затова напълно подкрепям господин Кукън за допълнителните цели, допълнителни задачи, които трябва да бъдат подплатени с допълнителни средства. Не трябва да се създават имитации и е, да решаваме проблемите на едно място, като създаваме проблеми на друго място. Искам да кажа, е, че става дума само за гаранции, нещо много рентабилно и много ефтино. Тези гаранции едва по-късно се превръщат в големи потоци пари. бе, госпожо Халтала, не е банка за развитие. Тя е инвестиционна банка. Тя инвестира в дейността на Европейския съюз, на негова територия и извън тази територия. Благодаря, господин Шафхаузер, за две минути следващият ни оратор. arrête, arrête. Bon, Драги колеги, против съм този проект по две причини. Господин председателю, моля, замолете тези колеги да спрят спрат да се държат като в цирк. Много симпатично е това, обаче моля да занулите брояче и сега да започна изказването си. Първата причина, поради която съм скептично настроен. Gentlemen, gentlemen. Председателята, господа, бихте ли се успокоили? Господин Сариус Волски, може ли да се обърнете с лице към председателската трибуна? Това първо. Благодаря, че ми изнасяте тази е, лекция, господин Карвер. Това не е ваше задължение. Господин Шафхаузер, имате думата за две минути. Благодаря, господин председателю. Първата причина е, че ЕИБ е Европейска банка. Констатираме, че в момента тя не изпълнява дори своята европейска роля. Констатираме всъщност, че това, което е излишък на, в северна Европа, вече не се инвестира в юга на Европа. Така че банката трябва да се върне към същинската си функция. Да може да улеснява движението на капитала между севера и юга на Европа. Второ, ако наистина искаме Европейската инвестиционна банка да финансира проекти извън Съюза, тя трябва да прави това чрез инвестиционен фонд, чрез агенция за развитие. Тя няма средства и няма механизми, чрез които да извършва тази дейност сама. Значи, първо банката трябва да се върне към основната си функция. Тя така или иначе не я изпълнява в момента. Нека не й даваме нова ни мисия, без да я снабдим с допълнителен механизъм, а именно агенция за развитие, без която тя не може да изпълнява тези нови функции. Защото подобен подход не би довел до задълбочаване и подобряване на нейната дейност. Точно обратното. Още повече ще размие мисията на Европейската инвестиционна банка и всичко това заради липсата на бюджета. Защото за гаранциите в крайна сметка ще се използва бюджетът на Съюза, без обаче да има желание той самият да бъде увеличен. Благодаря. Благодаря. Господин Карвар, искате ли думата? Добре. Последният оратор е господин Петерли. Е, Благодаря, господин председател. Смятам, че докладчикът господин Кукан много ясно отчерта параметрите на проблема. Това, което сме длъжни да гарантираме е приемственост в финансирането. С оглед на потребностите обаче са необходими и по-високи тавани. Освен това, трябва да обърнем повече внимание на кредитирането от частния сектор. Както правилно посочва докладчикът, Тук трябва да се ръководим от основните цели на нашата външна политика. Имам предвид основните стратегически цели. Благодаря, господин Петерли. Господин Сам Вайнберг е представител на комисията. Искате ли да се изкажете, господине? Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Кукан, докладчик, за неговия доклад. Ще се огранича до три съображения и ще се изкажа съвсем кратко. Първо, по въпроса за общия таван на, на мандата за външното кредитиране. Предложението в проекта е увеличение до 35,3 милиарда евро. Това според нас ще изисква 190 милиона в гаранционния фонд допълнително. И с 10 милиона ще дойдат е, от тази многогодишна финансова рамка, останалите от следващата. Е, комисията е, смята, че възможностите в бюджета сега са много ограничени и това ще изисква преразпределение на средства от други статии, свързани с развитието. Е, увеличава се е, таванът от 27 е, милиарда с 5,3 до 32,3 милиарда. Значи допълнителните ресурси ще бъдат насочени именно към допълнителните функции, които се придават на банката с оглед на средносрочния преглед. Сега, управлението на активите в фонда за гарантиране е, е технически въпрос но ще взема отношение последния начин. Е, смятаме, че комисията има е, технически капацитет сама да извършва управлението на тези гаранции. Имаме оборудване, имаме структури, това няма да струва нищо допълнително. Тоест, управлението ще се поеме от комисията без допълнителни разходи. И това ще ни а, спести около а, 1 милион евро комисиони и такси, които плащаме на банката за това, че тя управлява а, тези средства. Общото спестяване ще възлиза на 6 милиона евро, което означава 66 милиона евро допълнителни възможности за инвестиции е, по линия на мандата. И трети въпрос, на който ще се спра, той не бе поставен в дискусията, е, във връзка с е, отстраняването на Русия от списъка на страни, които отговарят е, на условията за е, работа е, по линия на мандата. Съгласно е, заключенията на съвета от юли 2014 година, подобни операции в Русия в момента не са разрешени. Смятаме, че ако Русия остане в списъка, това ни дава възможност да реагираме гъвкаво, ако в страната настъпи някаква промяна през следващите 3-4 години. Тоест, в този смисъл ние смятаме, че отстраняването на Русия от списъка не е необходимо. Благодаря. Господин Бьорн Габриел, представител на Европейската инвестиционна банка. Благодаря за това, че ме поканихте на дискусията днес. Благодаря на господин Кукан за неговите усилия които според нас са довели до изготвянето на много обосновано становище. Подкрепяме предложенията и насоките в контекста на средносрочния преглед, като искам да се спра на два въпроса. Първо, тавана. Повишаването на таван до 35,3 милиарда евро ще позволи на ЕИБ да се концентрира върху приоритетите си като ЕИБ е поискала да има възможност да работи повече по тези приоритети, е, ние тук разполагаме с възможностите, които ни отпускат другите институции, защото те участват в нашите управителни органи това ще бъде положителен сигнал от страна на Европейския съюз към нашите е, страни партньори, включително и тези на изток. Второто, което ще кажа, е във връзка с е, засилването на синергията между външната дейност и кредитирането. Това напълно съответства на а, нашите приоритети и решения. Бяха споменати вече санкциите срещу Русия. Ние сме активни в 160 страни. Естествено, можем да се справим много по-добре, отколкото сега. И смятаме, че европейска помощ и европейско финансиране могат да представляват общ интегриран пакет за страните партньори. Това увеличава политическия ефект и резултатите. Мисля, че този принцип вече се признава в глобалната стратегия на Европейския съюз, в която Европейската инвестиционна банка има своята роля. Това е всичко, което искам да кажа сега, но сме готови да участваме в обсъжданията по въпросите, които бяха поставени тук. Разбира се, това може да стане и в двустранен порядък, и в колуарите, и на други заседания. Благодаря. И най-сетне искам да дам още веднъж е, думата на нашия изтъкнат колега господин Кукън, за да обобщи дебата и да го приключи. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за техните изказвания. Благодаря и на представителите на комисията и на Европейската инвестиционна банка. Както казах в началото, операцията е, по изготвяне на едно правилно становище ще бъде доста трудоемка и тежка. За мен е много важно да зная къде се разполагат в тази дискусия различните политически групи. Някои колеги изразиха окоръжаваща подкрепа. Други колеги използваха рационални доводи в противовес на становището. Е, трудно ще бъде да се е, намери златната среда. При цялото ми е, уважение към изтъкнатата колега госпожа Халтала, е, не знам дали ще можем лесно да хвърлим мост върху пропаста, която ни дели. Доста дълбоки са резервите на групата на зелените, но смятам, че с отговорна дискусия ще стигнем до добър проект. Благодаря на представителите и на комисията и на ЕИБ, защото в това становище е, се налага да се върши доста техническа работа и ние ще се нуждаем от е, помощта на другите две институции, за да се ориентираме правилно. Така че очаквам да внесете своите изменения, очаквам и по-нататъчните дискусии. Благодаря ви. Благодаря, господин Кукън. Искам да ви кажа, че 16 февруари на обяд, 12 часа, е срокът за гласуване. На 20 и 21 март ще бъде а, гласуването в АФЕТ, а на 30 март в Комисията по бюджет. И така, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 6. Гостите ни току-що пристигнаха. Roumanie, c'est, c'est pas la Roumanie qui va faire la politique de la France quand même. Je voudrais pas. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we now come to item... Госпожи и господа, скъпи колеги, Преминаваме към точка 6. Размяна на мнения за отношенията между Европейския съюз и Индия. Господин Сарио Волски, обръщам се и към останалите колеги. Продължаваме работа. Сърдечно приветствам с добре дошъл господин Гунар Вигант, изпълнителен директор на Европейската служба за външна дейност за Азия и Тихоокеанския регион. Добре дошъл и на негово превъзходителство Манджив Синг Пури, посланник на Индия в Европейския съюз. Тази размяна на мнения се организира, тъй като е важно да има последващи действия по поставянето на ново начало на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия, така както то бе потвърдено на последната 13-та среща на върха Европейски съюз Индия. В момента се подготвя доклад на Европейския парламент за отношенията Европейски съюз Индия. Докладчик е господин Преда. На от 21 до 24 февруари чети седмина наши колеги ще посетят Индия. Ще има посещение и на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, там, което ще се проведе паралелно с нашето. Винаги сме говорили за това колко са важни отношенията ни с Индия в рамките на стратегическото ни партньорство. През юни 2015 година при нас на посещение бе председателят на Индийския парламент. Това също допринесе за увеличаване на динамиката на отношенията ни, включително и на парламентарно равнище. Очакваме от вас вашата оценка на настоящите отношения между Индия и Европейския съюз. Първо ще дам думата на господин Виган, след това на негово превъзходителство Сингпури поза 10 минути, след което ще проведем размяната на мнения. Господин Вигант, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да се изкажа по важната тема за възможностите за по-нататъчно развитие на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия. Парламентът винаги е играел важна роля в укрепването на това партньорство. Ще продължи да я играе и в бъдеще. Бившият ваш председател, господин Шулт, участва в много успешната среща на върха Европейски съюз Индия, проведена миналия март. През 2015 година пък бе проведено ползотворно посещение на делегация на Европейския съюз в Индия. Разговаряхме и тук с председателя на Индийския парламент. Европейският съюз и Индия представляват двете най-големи, най-важни демокрации в света. Затова и необходимостта от тясно сътрудничество между двата парламента бе отчетена в заключенията от срещата на върха. Надявам се, че посещението на вашата комисия в Индия ще допринесе значително за учредяването на група за приятелство с Индия в Индийския парламент. Индия е сред четирите ни стратегически партньори в региона. Искаме да доизградим отношенията си с страната, за да наблегнем и на стратегическото значение на партньорството си с този регион. Изминаха няколко трудни за нас години. През 2012 година нямаше среща на върха. Това бе отразено през 2016 година. Стратегическото ни партньорство протича в сложни условия, както в Европа, така и в световен мащаб. Нека опомена само референдума в Обединеното кралство – за мнозина в Индия Европейският съюз следва да се разглежда през призмата на Обединеното кралство. Освен това се смени администрацията в САЩ. Изправени сме и пред големи рискове, свързани с тероризма, Бяхме свидетели на ужасяващи терористични нападения не само в Индия, но и в Европейския съюз. Работим в условия на миграционна криза, както и на предизвикателства в световен мащаб, като например измененията в климата. Немалко от тези тежки предизвикателства доведоха до съживяване на интереса на Индия към Европейския съюз и съответно на Съюза към Индия. Трябва да се доближим едни до други, изцяло да се възползваме от потенциала на отношенията си, които почиват на много общи интереси. Можем да заложим не само на общите си интереси, но и на общите си ценности, като демокрацията, върховенството на закона и правата на човека. Бързо се развиват и економическите ни взаимоотношения, което също ни обвързва едни с други. Увеличават се стокообменът и размерът на инвестициите. Глобалната стратегия на Европейския съюз, представена от върховния ни представител госпожа Могерини, отчита историческата задача на Европейския съюз в региона. Пряката връзка между сигурността в региона и просперитета в Европа. Срещата на върха Европейски съюз и Индия даде нов тласък на политическия процес. Министър-председателят на Индия и проявява пълна готовност да се възползва в по-голяма степен от потенциала на стратегическите ни отношения. Споразумяхме се за план за действие Европейски съюз Индия до 2020 година, който да почива на амбициозни цели и на действия в ред области, не само в областта на сигурността, но и по отношение на проблеми в световен мащаб, както и по отношение на търговските ни взаимоотношения и инвестициите. Ще заложим и на опазването на околната среда, на работа в областта на миграцията, и къде научно-изследователската дейност и новаторството. Трябва да се активи активизират и междуличностните контакти. Ще продължат посещенията ни в Индия. Комисар Вела бе там минали октомври, заместник-председателят Катайнен пък бе на посещение в Индия миналия ноември. Аз самият също бях в страната през месец ноември. Би ни се искало и индийската страна да провежда повече посещения на високо равнище тук, включително и на политическо ниво. Когато се състоя в Брюксел конференцията за Афганистан, за нас бе удоволствие да работим с индийския министр на външните работи. Той участва активно в тази проява. Индия пое ангажимент за предоставянето на 1 милиард евро за целите на стабилизирането и реформирането на Афганистан. Индия активно работи и на предходна проява, в която участваха господин Кери, господин Бан Кимун, афганистанският президент, участници от Пакистан, Иран и Китай – Искаме да установим подобно сътрудничество. Искаме да работим по-активно в рамките на подобно сътрудничество заедно с Индия, когато сме изправени пред предизвикателства, свързани с сигурността в съседни нам държави. Комисар Вела по време на посещението си в Индия подписа договореност за партньорство по отношение на водните ресурси. Така ще активизираме сътрудничеството си при използването на този недостатъчен ресурс. Установено е и партньорство за действия в областта на климата и енергетиката. Индия и Европейският съюз заедно ратифицираха Парижкото споразумение, което ще даде допълнителен тласък на целия този процес. Искаме в него по-силно да се намеси бизнес компонентът. Взаимодействието ни в областта на ИКТ се насърчава от вътрешния пазар и цифровата инициатива за Индия. Бе създадена мрежа в Бангалор за новосъздадени предприятия, например. В рамките на междуличностните контакти Еразъм Плюс е важен инструмент, най-вече за младите хора. През 2016 година бе отбелязано увеличение на заявленията по Еразъм Плюс в размер от 500%. Над 300 бяха подбраните участници от е, Индия, над 200 пък тези от Европейския съюз. Бе проведена и конференция на темата за висшето образование в Делфи. Впечатляващи са цитираните цифри, но като се има предвид броят на населението в Индия, като се има предвид, че участващите в Еразъм Плюс китайски граждани са три пъти повече от тези от Индия, виждаме, че има потенциал за бъдещо развитие. Европейската инвестиционна банка ни подпомага в дейността ни. Първоначално традиционно предоставяхме помощ за развитие в рамките на сътрудничеството си с Индия. Сега Работим по инструмента за партньорство, като се възползваме от инвестициите на Европейската инвестиционна банка. Предстои тя да открие свое представителство в Делхи. Постоянно се разширява портфейлът на Европейската инвестиционна банка за инвестиции в Индия, най-вече в областта на ВЕИ и в други области. Общият размер на инвестиции е около милиард и половина евро. Има области, в които можем да направим още. Например, в областта на външната политика. От диалог трябва да преминем към взаимодействие, за да се справим с основни проблеми, свързани с стабилността в Африка, Близкия изток и другаде. Трябва да продължим и сътрудничеството си по съвместната декларация за борба срещу тероризма. Приветстваме ангажимента на Индия за активизиране на сътрудничеството в областта на морската сигурност в рамките на нашата мисия Аталанта. Ще продължим и сътрудничеството на ниво Европол. Надяваме се, че ще се стигне до споразумение за сътрудничество там. Ще активизираме сътрудничеството си в областта на киберсигурността и космическите изследвания. Поехме ангажимент за подсилване на сътрудничеството и на ниво ООН. Последния диалог за правата на човека пък се състоя през 2013 година. Крайно време е да бъде подновен. Тази година всеобщият преглед на правата на човека ще е възможност да обсъдим отново с Индия тази тема. Приехме и обща програма за миграцията и мобилността, в която е отразена загрижеността и на двете страни. Можем да установим стратегическо партньорство в контекста на миграционната криза. За целта ще започнем диалог на високо равнище. Не на последно място трябва да активизираме търговските и инвестиционните си взаимоотношения, като част от стратегическото партньорство. Европейският съюз е поел ангажимент за сключването на съобхватно споразумение за свободна търговия. Индия едностранно преустанови двустранните си договорености с ред държави членки на Европейския съюз. Ресорните комисари разговаряха вече с индийската страна. Търсим решение на проблема. Заключение. Отношенията ни са много важни. Все повече се доближават приоритетите ни в ред области. Трябва изцяло да се възползваме от потенциала, който имат взаимоотношенията ни във връзка с това приветстваме все по-голямата ангажираност, проявявана от Европейския парламент спрямо Индия. Ще работим и заедно за подготовката на предстоящата среща на върха в Индия по-нататък тази година. Благодаря на господин Вигант. Думата има господин посланникът. Господин председател, също ви благодаря за поканата. I was just saying these words. Господин председател, казах тези думи не само от любезност. Това е един от малкото случаи, в които имам възможност да практикувам немския си. Благодаря на Дейвид Макалистер и на Гунар за това, че са тук. Гунар, позволи ми да ти благодаря. Най-сърдечно. Ти много добре очерта състоянието на нашите отношения. В самото начало искам да ти благодаря на теб лично, на теб и на твоя екип за засилването на отношенията ЕС-Индия. Трябва да призная, че твоята роля беше изключително важна, когато се подготвяше срещата на върха. Господин председател, искам да благодаря на вашата комисия, на много от вашите членове, част от тях са тук. Познавам ги, запознах се с много от тях през последните години и много съм благодарен за това, че тези ваши колеги са толкова приятелски настроени към Индия. Много от вас са били в Индия при официални пътувания. Ценя високо ангажимента по отношение на Индия на Европейския парламент. Видяхте и председателя на нашия парламент. Тя много се зарадва на възможността да сътрудничи с Европейския парламент. Говоря за нашата председателка. Поддържаме връзки с вашата делегация в Дели. Искам да спомена, че Индия смята да изпрати една делегация от депутати като посланици на добра воля. Това ще стане в края на юни. След това министра по парламентарните въпроси на Индия ще дойде тук, наред с още 15-20 депутата. Ето виждате, че ценим високо нашите отношения. Имаме делегация за отношенията между Европейския парламент и Индия. Тук виждам господин Ван Орден, председателя, заместник-председателя също е тук. Виждате, че нашите отношения са високо ценени от всички страни. Господин председател, господин Вигант вече представи голяма част от подробностите на нашите отношения. Аз ще говоря по най-мащабните въпроси. На първо място, аз твърдо вярвам, че Индия и ЕС са взаимно обвързани. Поради самата структура на Европейския съюз и на Индия. Многообразието на културите, на езиците, на кухнята, ако искате, е, се цени в целия свят. Говорим за много неща, които ни обвързват. Имаме върховенство на закона, демокрацията. Казахме, че многообразието също ни обвърза. Европейския съвет е сложил един много голям постер, на който пише Индия и Европейски съюз на всички официални езици на Съюза и на всички официални езици в Индия. Искам да ви кажа, че този постер е доста голям. Това много добре символизира нашите отношения. Ние имаме отлични връзки между хората. Господин Виган спомена различните програми и спомена, че част от участниците в тези програми не са чак толкова много, но мисля, че броя ще се увеличи. Имаме стратегическо партньорство, договорено през 2004 година. Провеждаме срещи на върха Следващата среща на върха ще бъде в Нью Дели. Е, предлагаме дати за тази среща, очакваме ответната реакция на Европейския съюз. Не се съмнявам, че срещата на върха, която проведохме тук през март 2016 година, тук в Брюксел, е, беше, между другото, помрачена от е, отвратителните терористични нападения в Брюксел. Но точно в тази връзка ние сметнахме, че е изключително важно да присъстваме, за да демонстрираме нашата солидарност. Знаете, че в продължение на повече от 40 години Индия също изпитва на гърба си последиците от тероризма. И вие сега чувствате този бич. Е, мисля, че световната общност трябва да застане категорично срещу тази конкретна заплаха и би трябвало да гарантираме, че инфраструктурата позволяваща тероризма, ще бъде унищожена. Трябва да бъдем като един. Трябва да сътрудничим при справянето с този изключително неприятен феномен. Мисля, че ние трябва да изградим и да, да подсилим своите отношения точно в този аспект, защото и двете страни могат да спечелят. Въобще за целия свят е много важно да се справим с тероризма. За мен беше важно да го спомена. Е, вие споменахте и други аспекти на нашето сътрудничество. Аз ще подчертая два аспекта. Европейския съюз и Индия имат общ интерес а, е, относно много полярността в света. А, е, и относно предизвикателства като изменението в климата. Вече съм говорил за колеги, които работят в областта на измененията в климата. Една делегация от Индия посети Европейския парламент точно преди конференцията в Париж. Комисаря господин Каньете ме гледаше постоянно и ми казваше, разчитаме на вашата подкрепа. И аз му казах няколко пъти. Нека да ви уверя, Индия не само е готова да спази споразумението от Париж, Индия е готова да работи за устойчиво развитие, защото това е и природата на нашата цивилизация, устойчивото развитие. Много страни дадоха своя принос към споразумението от Париж. Моля ви да признаете, че Индия е държавата, която направи най-много отстъпки и даде най-голям принос към това споразумение. Защото знаем, че а, ние искаме и да се развиваме достатъчно бързо, имаме нужда от енергия за нашето а, бурно развиващо се производство. Тук включвам и слънчевата енергия, естествено. Слънчевата енергия е сфера, в която ние сме пионери и водещи. Няма съмнение, че трябва да сътрудничим в области като киберсигурността, борбата с тероризма, въобще сигурността като цяло. Няколко думи ще кажа и за търговията и за инвестициите. В а, голяма степен те са в центъра на, на вашите правомощия. Европейския съюз е а, един от най-големите търговски партньори на Индия. А, вие сте голям източник а, на инвестиции, много се радвам, че можем да сътрудничим в различни области. Нашата комисия по конкуренция, например, е изпратила сега служители в Генерална дирекция конкуренция на, на комисията. Искам да кажа още нещо. Договаряме мащабното търговско споразумение с Индия вече няколко години. Неодавна участвах в разговори на много високо ниво. Нашите министри са писали писма към съответните ресорни лица в Европейския съюз, за да се даде отново ход на преговорите. Обърнете внимание, че става дума за широко мащабно търговско споразумение и споразумение за инвестиции. Вие проявявате интерес към инвестициите. Но би трябвало да се съгласите с мен и ще ми позволите да използвам една дума, която се използва много в света по-настоящем. Не може да си избирате от тези аспекти, които са ви угодни, а да обръщате гръб на другите. Думата е, cherry picking е на английски като че ли стана много популярна в някои части на Европа и на света. Е, почти 9 минути говори господин председател. Нека да се ориентирам към приключване. Света е изпълнен с предизвикателства. Имаме страшно много економически и политически предизвикателства. Ние, ЕСА и Индия обаче сме най-големите крепости на демокрацията. Ние сме най-голямата демокрация в света, вие сте втората най-голяма демокрация в света. Ето защо е необходимо да се обединим и да видим как можем да подобрим положението на всички наши граждани. Е, е, ние може да сме си от взаимна полза и трябва да работим, за да изгладим търканията между нас. Естествено, че ще има разлики в мненията, имаме суверенни интереси, но това не означава, че трябва да сме постоянно в разногласие. Мисля, че имаме много възможности за, доразвиване на отношенията и трябва да работим за изглаждане на нашите противоречия, както вече почетах. Още веднъж, господин председател, благодаря на вас, желая на вас и на вашата делегация едно полезно посещение в Индия. Надявам се, че това посещение и съм сигурен, между другото, че това посещение ще подсили двустранните ни отношения в всички области, които са от общ интерес. Очакваме с нетърпение нашите двустранни отношения да бъдат задълбочени, това в контекста и на следващата среща на върха ЕС Индия, която ще бъде проведена в Нью Дели следващата година. Благодаря господин посланник, благодаря господин Вигант за тези толкова интересни слова. Имаме около 30 минути за да говорим за отношенията между ЕС и Индия. По-настоящем за изказване са се записали 10 колеги. Моля ви, не повече от две минути, около две минути на човек, за да имаме възможност да чуем и нашите гости. Първия оратор трябва да бъде председателя, естествено, на делегацията за отношение с Индия на Европейски парламент. Това е Джефри Ван Орден. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Може би ще мога да си упражнявам немския и в бъдеще. Най-напред е, искам да е, кажа колко съм удовлетворен за това, че обсъждаме темата Индия и голямо удоволствие за мен е да видя господин посланника тук. господин посланникът, трябва да кажа, е, е един от най-енергичните е, посланици е, с най-висока резултатност е, в Брюкселската посланическа общност. Така че огромно удоволствие за мен е да ви видя тук. Трябва да кажа също, че според мен Индия, въпреки хубавите думи, които говорим тук и въпреки клишетата, които използваме, е силно пренебрегната страна. Имам предвид е, на плоскостта на нашите външни отношения. Е, има потенциал за много силни двустранни отношения е, и за многостранни отношения, но, както казвам, страната е силно пренебрегната и много трябва да се прави. Делегацията за отношения с Индия, която имам удоволствието и честа да председателствам, е, се опитва непрекъснато да поддържа вниманието в парламента към Индия и отношенията с нея. Господин Виган, е, действително има механизъм и приятелски отношения с групата за приятелство в Лох Саба. През 2015 година се срещнахме с редица членове на една потенциална група за приятелство, като имаше и покана от председателя на Лох Саба. Той в последствие посети а, е, нашия парламент. Очаквам а, е, посещението на делегацията на Лох Саба, както е, бе оказано и в изказването на посланика. Нашата делегация много активно разисква цял спектър от теми. Провели сме множество тематични срещи за споразумението или липсата на такова споразумение за свободна търговия с Индия, е, хуманитарна помощ, е, енергийна е, сигурност, значението на диамантената индустрия. Тоест, обсъдили сме цял спектър от въпроси от голям интерес и за двете страни. Сега нашата делегация ще посети Индия Две други делегации ще посетят Интия, една на комисията АФЕТ и една на комисията ИМКО. Ще се срещнем с редица министри, с е, членове на Лохсаба, но основното присъствие ще бъде в Бангалор, където ще се срещнем с представители на редица дружества и искаме да видим с очите си какво става там на място. Всяка от делегациите ще натрупа допълнителен опит, ще разшири познанията си за Индия, тъй като смятам, че само по този начин ще можем да обогатим дебата си в бъдеще. Благодаря, господин председател. Сега от името на ЕНП НП, е, господин Преде. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на негово превъзходителство, господин посланник и на господин Вигант. Както бе казано, ние редовно водим разисквания за Индия. По време на посещението ще изготвим доклад, който аз ще представя пред тази комисия. Мисля, че целта ни ще бъде да задълбочим в идните години отношенията си с Индия. И то в множество отношения. От економиката до сигурността. Индия и, и Европейския съюз са двете най-големи демокрации в света. Нашите стопанства са огромни, включително и в глобален мащаб. И мисля, че сближаването между нас е само логично. Имам два въпроса към господин посланика. Естествено във връзка с Брексит. Заради британците сега се намираме в е, пълна тъмница, не знаем те какво искат. Въпросът, който задавам на посланика е следният. Смятате ли, че след Брексит е, можем да обърнем събитията в полза на отношенията между Европейския съюз и Индия? И е, вторият ми въпрос е към господин Вигант за амбицията на господин Монти, който има е, желание да активизира индийската политика и в национален, и в регионален план, и в международен план. Има отношения по-интензивни сега с Шри-Ланка. Е, има стремеж към е, специални отношения с САЩ. Можете ли да ни кажете нещо повече за отношенията между Индия и Пакистан? Благодаря. Uh, благодаря за социалистите и демократите, господин Кан. Благодаря, господин председател. благодаря на господин посланника и на господин Виганта за това, че са тук днес сутринта и разговарят с нас за отношенията между Европейския съюз и Индия. Съвсем очевидно е, че това са два много важни блока в глобален мащаб и е логично между тях да има добри отношения. Ще отправя един въпрос, може би, към господин Вигант. И може би е един или два елементарни въпроса към посланника Пури. Е, какво затруднява развитието на нашите отношения? Мисля, че преди всичко правата на човека. Аз а, имам предци от юго Азия и те са били принудени да се преместят в Европа от бедност. Когато виждам днешната ситуация в Южна Азия като цяло, е, съзирам е, затруднения в отношенията между Индия и Пакистан. Мисля, че там коренът на проблема е Кашмир. И Европейският съюз, и Индия, и Пакистан е, имат своята предистория, предистория на днешната си ситуация в втората световна война. Европейския съюз много просперира в демокрацията, в правата на човека. В Южна Азия обаче нещата не стоят точно така. През последните 6 месеца има насилие, като вие не допускате международни организации да извършат разследване и няма диалог между Пакистан и Индия. Кашмир е сърцевината на спора. Хората там не могат да изразят мнението си. Какво правите, за да се преодолее това положение? И още няколко секунди. Е, господин председател, защо е, Европейския съюз не извършва посещения в окупираната част на Кашмир? Е, ние имахме такива посещения в миналото и информацията ни беше много полезна. Благодаря, госпожа Лох Билер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Вигант и на господин посланника. Два въпроса за защитата на правата на човека. Господин Вигант, заявихте, че предстои да бъде подновен диалогът за правата на човека Европейски съюз Индия. Ще бъде ли обсъдено положението на Далиц? изолирането и дискриминирането на тази общност вторият ми въпрос. Обсъждането на въпроси, свързани с права на човека на ниво ООН. Е. През месец март предстои съветът по правата на човека на ООН е да излезе с предложения за независимо разследване на случващото се в Шри-Ланка. Като се има предвид ролята на индийското правителство в региона, бих искала да знам каква е вашата оценка докъде сте стигнали в работата си по отношение на Шри-Ланка. От това зависи и дали Европейския парламент ще продължи срока на действие на общата система за преференции плюс. Мистер Шафхаузер. Благодаря, господин Шафхаузер. Euh, е, добре дошли, господин посланник. Индия е, както се казва, най-голямата демокрация. Тя е и при... пример за мултиполярност, където има равновесие с околните е, сили Китай, САЩ или Русия макар и е, понякога да има известно напрежение, като например в отношенията с Китай. Да, Индия е постигнала всичко това сама. Аз се надявам, че господин Преда ще си послужи с примера на Индия, за да изходи в своя анализ на всичко, което става по света от тази свобода и мултиполярност. Мисля, че е, излизането на Великобритания е възможност е, да се е, мисли за преструктурирането на Европейския съюз. Великобритания със сигурност ще бъде последвана от Франция. И вие можете да ни научите на много, що се отнася до равновесие и, както казвам, многополярност. Повтарям се, обаче мисля, че това е ваше голямо постижение. Също така искам да кажа, че не трябва да се използват правата на човека противно на международното право. Вие сте в страни от конфликтите между различните страни. Ирак, Сирия, Либия, и мисля, че също и в това отношение може да служите като пример. Е, бих искал сътрудничеството да е взаимно и, и не само Европа има какво да ви даде, а преди всичко и вие имате какво да дадете на Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Петерли. <coughs> Uh, Благодаря, господин председател. Много се радвам да разбера, че преминаваме към по-динамична и по-активна, амбициозна фаза на сътрудничеството си с Индия. Всички знаем колко огромен е потенциалът за по-широко сътрудничество и разбира се, интересите ни не се изчерпват с поразуменията за свободна търговия, не се изчерпват с економическите аспекти. Много са проектите, осъществявани от Съюза или от държавите членки, респективно от Индия. Но мисля, че всички ние споделяме общо виждане и обща отговорност. за използване на тези огромни възможности. За да можем да ги оползотворим, е необходимо да имаме стратегия. Ваше превъзходителство, вие се спряхте на някои сходства, на някои паралели между двете най-масови демокрации в света. Мисля, че става дума за глобално предизвикателство. Е, във всяко общество е на лице това предизвикателство. Заедно да живеем в своето многообразие. И мисля, че Индия може много да ни покаже в това отношение. Аз бих подчертал в тази връзка културния аспект на нашето сътрудничество. Мисля, че той представлява огромен интерес за нас. Благодаря. Господин Петерли, господин Лайнен. Господин Вигант, господин посланник, благодаря за днешната ни дискусия. Това е отлична подготовка за предстоящото посещение на нашата делегация след две седмици. Надявам се, че Европейският съюз ще осъзнае каква е стойността на Европейския съюз, въпреки Брексит. За разлика от господин Шафхаузер, аз съм за един многополюсен свят. Не смятам, че 27 държави членки сами по себе си могат да играят роля в един многополюсен свят. Такава роля може да изиграе само Европейският съюз. Надявам се, че ще продължите да оценявате високо Европейския съюз и в бъдеще, въпреки Брексит. Има нова динамика в економическите ни взаимоотношения. Говорихте за споразумението за свободна търговия, например. Би ми се искало да можем да сключим и споразумение за екологичните стоки. И Индия и Европейският съюз искат да се справят с измененията в климата. Затова трябва да има и много по-свободна търговия с екологичните стоки. Едно такова споразумение би било възможност за това схемата за търговия с емисии като пазарен инструмент за намаляване на емисиите. Знаете, че ние прилагаме този инструмент също както и Китай и Съединените щати. Би било добре да го направи и Индия. По въпроса за инвестициите. В Индия е учреден съвет за чуждестранни инвестиции, който често блокира обаче правенето на такива инвестиции. Има ли възможности за неговото реформиране. Доколкото знам, сте започнали работа и по мащабна програма за изграждане на инфраструктура в селските райони. Доколко сте проучили възможностите за сътрудничество с Европа, която има голям опит в тази област. Благодаря, господин Башир, за две минути. Ваше превъзходителство. Като син на британската общност, аз съм голям почитател на постиженията на вашата страна. Индия постигна много след независимостта. Мисля, че това е дори чудо. Индия се отърси от прахта на колониалното господство и се превърна в световна сила, и то зрелищна спестовна сила, е, световна сила. Но аз е, мисля, че трябва да е, кажа, че върху тези постижения тежи едно петно – Говоря тъжно за това, което прави Индия в Кашмир и с неговия народ. Говоря със съжаление за незачитането от страна на Индия на осъждането от страна на ОНЕ и е, призивите за промяна. Говоря с, скромен призив за състрадание към стотиците хора, задържани без съдебен процес, убивани или изтезавани за това, че защитават страната си. Според мен, ако и Индия иска да се превърне в това, за което е предназначена, именно водеща световна економика, ако иска да се възцари демокрацията и да се възцарят правата на човека, тя не може да продължава да потиска Кашмир. Госпожи и господа, моля да изпълните желанието на ООН за изпращане на наблюдатели в Джаму, Джаму Кашмир. Онези, които са виновни за нарушение на правата на човека, трябва да бъдат преследвани. Най-сетне правата на хората трябва да бъдат зачетени, включително правото им на самоопределение. Най-добрите приятели са онези, които казват истината, дори тя да е неудобна. В този смисъл аз говоря като ваш приятел. Благодаря. Гил, Карвар и Панцери са тримата колеги, които остават в списъка. Госпожа Гил. Благодаря. Господин посланник, господин Вигант, добре дошли. Много се радвам, че сте тук. Господин Вигант, вие вече споменахте това, което исках да кажа и аз. Изключително турбулентен е днешният свят и за това е, сме длъжни да разширим диалога си с Индия и да се опитаме да анализираме стъпките, чрез които да отведем стратегическото си партньорство до друга фаза, следваща фаза. Да, е, Индия е много голяма демокрация, една от най-бързо растящите економики в света. Иска да се превърне в е, космоса, в възобновяемите енергийни източници, в глобален лидер. Но смятам, е, че трябва да се отчитат всички елементи на изтока, от Близкия изток до Далечния изток. Индия а, би могла да в тези времена на несигурност да разчита на Европейския съюз като на надежден партньор, особено с оглед поведението на Китай в региона и протекционистичната политика на някои държави, в частност САЩ. Мисля, че докладът, който ще бъде изготвен от господин Преда за АФЕТА, ще позволи да се насочи вниманието към няколко фронта и е, да се помисли как, особено в контекста на Брексита, да развием отношенията си по-нататък. Но мисля, че е добре да помислим за интензифицирането на отношенията. А, малко се притесняваме за това какво е направено след срещите на върха. Господин Вигант, какви ще бъдат приоритетите за посещението на госпожа Могерини тази година? Какви са темите, които ще бъдат разисквани на срещата на върха? И какво е направено? Какви са изводите и какви са предприятите мерки след последната среща на, вър... на върха, за да можем да развием отношенията си по-качествено. Благодаря, Джеймс Карвар. Uh, Благодаря, господин председателю. Виждам, че тук днес се осъществява сериозна дискусия. Аз съм бил в кампанията за излизане от, на Великобритания от Европейския съюз и смятам, че Великобритания ще разшири връзките си с Индия. Мисля, че двустранните отношения в областта на търговията и политиката между нас са, много добре установени и вашата страна, и нашата страна отдавна а, са достойни членове на британската общност и не мисля, че Европейския съюз може да посяга върху това. Благодаря най-сетне господин Панцери. Благодаря, господин председател. Мисля, че несъмнено срещата на върха от миналата година сигнализира за сближаване в отношенията между Европейския съюз и Индия. Струва ми се, че извън добрите отношения, които така или иначе царят между нас, е добре да поговорим и за една тема, която според мен е важна – поне струва ми се важна в качеството ми на председател на подкомисията за правата на човека. Нуждаем се от е, искрен обмен на виждания на високо ниво е, за правата на човека между Европейския съюз и Индия. Това не е ставало от 2013 година и Посещенията на делегациите ще бъдат полезни, тъй като ще може да се извърши анализ и на този аспект от нашите отношения. Искам да замоля е, и да запитам е, посланника дали е съгласен, че има такава нужда и дали неговата страна е готова да се включи в такъв диалог с комисията, под комисията, която председателствам. Благодаря. Сега имаме около 15 минути време за заключителни бележки. Най-напред ще дам думата на господин посланика, след това на господин Вигант. Искам да добавя един въпрос. Има ли насрочена дата за следващата среща на върха между Европейския съюз и Индия през 2017 година или все още няма насрочена дата? Господин посланник, По въпроса за датата на срещата на върха очакваме отговора на Европейския съюз. Искам да започна с Брексит. Брексит, Индия, Великобритания. Въпроса за това кой на кого през каква призма гледа. Погледнете присъстващите тук в тази зала. Вижте кои от тях представляват какви интереси. Ще видите, че Индия и Великобритания са свързани помежду си. Предвид историческото си минало, предвид економическите си взаимоотношения и междуличностните контакти. Ясно е, че Индия иска да продължи да укрепва отношенията си с Великобритания. Едно от първите посещения на британския министр-председател бе в Индия, което само по себе си е кръсноречиво. Напълно ясно е, че искаме да доизграждаме отношенията си с Великобритания. На въпроса за положението, в което ще се намира Европейският съюз след Брексит. Вчера говорих по този въпрос, дал съм и немалко интервюта по него. Въпросът за това как ще структурирате Европейския съюз след Брексит спада изцяло към вашите прерогативи. Вие ще вземете решение по него. Но нека ви кажа, че Останалите 27 държави членки ще са изключително важен партньор за нас. Най-големият ни търговски партньор, най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции. търгов, стокообменът между Индия и Европейския съюз е около 80 милиарда. Частта на Индия е 13 милиарда. Не е малка, но не е много голяма. Германия винаги е била основният ни търговски партньор сред държавите членки. След нея се нареждаше Белгия. Тази година на първо място бе Великобритания. Търговското салдо Великобритания-Индия е в полза на Индия. Според нас има голям потенциал в отношенията ни с Великобритания. Въпреки все още някои нерешени проблеми, като например миграцията. А що се отнася до останалите 27 държави членки, до огромните технологически възможности, създаването на световни стандарти и други области ще останат основни области на взаимодействие за нас. Общо 300 милиарда евро бе размер, долара бе размерът на преките чуждестранни инвестиции в Индия миналата година. Една голяма част от тази сума се падаше на Европейския съюз, а най-големият дял на Великобритания. Същото въжи и за услугите. Така че, що се отнася до Индия, отношенията ни с Европейския съюз винаги са били важни, ще продължават да бъдат важни. Искаме вашата економика да отбелязва растеща, и като ние имаме интерес от това. Мисля, че като цяло отговорих на въпросите ви по тези теми и с готовност ще продължа да разговарям по тях с вас. По въпроса за правата на човека. Искам да знаете, че през между 46 и 48 година, когато бе подписана Всеобщата декларация за правата на човека, по която работи и Индия, Индия бе държавата с най-голямо многообразие, с най-силно изразен многополюсен характер по отношение на правата на човека. Ние сме извървели същия път като вас в тази област. Тя е от общ интерес. В наш интерес е в интересе и на целия свят. Важен е за нас и диалогът за правата на човека. Той вече се е състоял седем пъти. Надявам се да продължи и в бъдеще. Европейският съюз мисля, че иска да внесе известни промени в структурата на този диалог. Поддържам връзка с вашия специален докладчик. Господин Бигант установи контакт между нас Онези въпроси, които повдигате, са и въпросите, които повдигаме и ние спрямо всички заинтересовани страни по този диалог. Ваша колега ми зададе въпрос за Шри-Ланка и оценката, която ще се направи в Женева. Не аз следва да се произнеса по този въпрос, но съм работил по въпроса в миналото. Затова нека кажа, че Индия бе една от страните, която се обяви в подкрепа на намирането на удовлетворяващо решение. Трябва да се направи оценка, при това от експертите по въпроса. Всички ние трябва да се споразумеем за това, кое ще е от полза за света и най-вече за гражданите на Шри-Ланка. Мисля, че с това отговорих и на въпросите ви за многополюсността. Сега ще отговоря на въпроси, зададени от двама ваши колеги. Напълно съм съгласен с това, че кръвните връзки са много важни. Кръвта вода не става, но вие, господине, представлявате Обединеното кралство – Оптимист се, искате да сте оптимист. Имате право на свое мнение. Джаму и Кашмир са част от Индия. Вие изразихте личното си мнение, имате право на това, но Джаму и Кашмир са част от Индия. Там се провеждат редовни избори. Към момента се управляват от правителство, оглавявана от партия, която е прилагала най-приобщаващия подход в историята на субконтинента. Лидерът на тази партия е жена. В Джаму и Кашмир властва върховенството на закона. Там има висша съдебна инстанция. Провеждат се най-строги мерки за борба срещу нарушенията. Престанете да изнасяте тероризъм по света. Няма никаква полза от това. Нашият министър-председател разговаря с всички правителствени ръководители от региона. Нашият министър-председател беше в Лахор – винаги сме искали да намерим решение, но не може да се намери решение в момент, когато се насърчава тероризмът. Всички сме запознати с инцидентите, на които бяхме свидетели. Казахте, че посланникът на Европейския съюз не е бил в окупираната част на Кашмир. И нека това си остане така. Благодаря, господин посланник. Благодаря също, че се изказахте и за Брексит. Не очаквах, че тази сутрин ще бъде упомената тази тема. Подобно на немалко политици, аз бях помолен вече да не използвам думата на английски cherry picking, подбиране на онова, което на човек му е угодно. В Германия говорим не за черис, за черешки, а за стафиди. Господин Вигант, имате думата. Благодаря. Господин председател, нека първо изтъкна положителната роля на господин посланника в отношенията между Индия и Европейския съюз. Вие сте основен фактор в установяването на дух на конструктивност и прогресивност в тези отношения. Много е важно да продължим същия дух – с пълното участие на всички онези, които могат да допринесат за напредъка на тези отношения и от двете страни. Вие сте основният фактор от индийска страна, както и министър-председателят на страната, господин Моди. Господин Преда зададе въпрос за динамичността на външната политика на страната. Отговор на този въпрос може да даде само господин посланник. От наша страна отговорът може да е само да. Същото въжи и за други наши партньори в Азия. Всякакви други коментари за конкретни отношения с отделни страни не спадат към моите компетенции. Още от самото начало, при всички положения, целта ни бе във външната политика да сме активни. По въпроса за Кашмир, нека припомня, че възстановяването на законността и реда за Европейския съюз са от основно значение с цел гарантирането сигурността и безопасността на жителите на Кашмир. Винаги сме били на подобна позиция. Заявявам, заявявали сме както Пакистан, така и спрямо Индия, че ще работим за мирния процес по отношение на Кашмир. Насърчаваме диалога, призоваваме жителите на Кашмир да участват колкото се може по-активно в този процес. Няма промени в тази наша позиция. В миналото сме полагали усилия за работа на място. Вероятно тези усилия ще продължат от страна на колегите в Нью Делхи и в Исламабад. Няма да се впускам в повече подробности по въпроса. Европейският съюз продължава да следи ситуацията, поддържаме връзка с органите и на двете страни, но се въздържаме от влизането в активната роля на посредник. Това не е изискано от нас. Отношенията между Индия и Пакистан трябва да са конструктивни. Това е изключително важно с, с оглед сигурността и стабилността на Юго-Источна Азия. Във връзка с това подкрепяме работата на Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество. По въпроса на госпожа Лохбилер за далитите, обсъждали сме положението на тази общност в миналото. Изкореняването на дискриминацията за нас е от основно значение. Госпожа Джил пък зададе въпрос за предстоящите прояви. Взаимодействаме си с господин посланника, работим за организирането на евентуално посещение на върховния представител в Индия в навечерието на срещата на върха. Така тя ще може да получи информация от политическа страна за процеса на подготовка. Нещата се свеждат не само до задълбочаване на двустранните ни отношения, но и до сътрудничеството ни с Индия като стратегически партньор на Европейския съюз в ключови области от общ интерес, като Близкия изток, Афганистан, сигурността в Африка. Има ред области, в които искаме да задълбочим сътрудничеството си, както казах и преди. Искаме също така да разширим и обхвата на двустранното си сътрудничество, така че то да обхваща повече въпроси, отнасящи се до сигурността. Това е необходимо, като се имат предвид новите рискове, пред които сме изправени. Правим оценка и на изпълнението на договореностите, постигнати на последната среща на върха. Няма за сега да излагам приоритетите за следващата среща на върха. Те ще зависят от резултата от анализа на предходната среща на върха. Ясно е още от сега обаче, че търговията и инвестициите ще са в основата на взаимодействието ни. Взаимодействието в областта на външната политика и политиката на сигурност трябва взаимно да се допълват. Освен това, трябва да работим по-активно за модернизирането и трансформирането в ред области. Искам да потвърдя и казаното от господин Панцери. Наистина трябва да се установи диалог на високо равнище за правата на човека. Неведнъж сме изисквали това. Аз съм оптимист. Мисля, че ще се установи такъв диалог в рамките на тази година. С удоволствие ще се запознаем и с доклада на господин Преда. Надяваме се, че ще можем пряко да си взаимодействаме с него като докладчик. Благодаря, господин Вигант. Благодаря, господин посланник. Мисля, че проведохме много ползотворни дискусии. Уверен съм, че 2017 година ще е важна година за отношенията между Индия и Европейския съюз. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ще помоля заместник председателя господин Кузо да председателства разискванията по тази точка. Те ще се проведат при закрити врата. Ще разговаряме с господин Иван Суркус, новоназначен ръководител на делегацията на Съюза в Египет. Заседанието ще е при закрити врата. Всеки от вас знае дали може да остане или не. Господин Кусо, моля да